Euh, Уважаеми колеги, добър ден! Имам чувство, че отдавна не сме се виждали, но все пак е, имахме само лятна вакансия. Надявам се да сте се възползвали от нея. Независимо в коя от държавите в криза сте прекарали вакансията, време е да започнем работа и тук. При приемането на дневния ред от докладчика Дарден. Получих искане за отлагане на гласуването по документа, свързан с Европейската платформа за борба срещу бедността и социалното изключване. Това е точка 9 от дневния ни ред. И бих е, искала да кажа, че аз съм склонна да приема това искане за изменение в дневния ред, което означава, че точка 14 ще бъде отложена на заседанието за 6 октомври. На 14 ще я гласуваме. Това е важно, защото това е един от основните въпроси, свързан с Европейската стратегия на Европейския съюз за прилагане на стратегията за 2020 година. От опит знаем, че ако имаме повече време, работим по-добре заедно. Така че, ако няма никой против, приемаме. Втора точка. Нашето заседание се продава на живо по интернет, така че не правете гримаси, когато говорите. В документите разполагате с съобщения подготвен от секретарията за новите компетенции и работните места. Третото съобщение се отнася до фонда за приспособяване към глобализацията от 12 юли заседанието, което проведохме, получихме искане от координаторите за прилагане на упростената процедура. По време на обмена на мнения по този тема нямаше възражения да се внесе в пленарна зала без изменение. Става дума за разглеждане съвместно с законодателния доклад за бъдещето на фонда за адаптиране към глобализацията. Беше постигнато блогиращо мълценство в съвета срещу предложението на комисията, но до края на октомври след изборите в Литва отново ще се разгледа този въпрос. Предлагам да следваме този календар, за да можем да преминем без преговори към удължаването на действието на фонда за приспособяване към глобализацията. Имахме разширена дискусия, когато разглеждахме въпроса в комисията за ревизирането на фонда от гледна точка на бъдеща финансова перспектива. Сега предлагам да спазим този график. На следващо място бих искала да ви информирам за промените в екипа, който ни помага. Ерика ще ни напусне Мога да кажа още сега колко ценна беше тя за нас и колко много ценим работата ни с нея, защото тя има професионализъм, много а, знания и решимост. Благодариме за работата. Убедена съм, че а, тя ще продължи да работи в бъдеще в друго качество. Но имаме нов колега, Северин Каяр. Не знае дали правилно произнасям името, защото го използвам за пръв път. Бихте ли станали, за да ви видят всички? Това е първата проверка. <laughs> Добре дошъл. Дневният ни ред предвижда трета точка – разглеждане на измененията от наша страна. Става дума за становището по бюджет 2012 година. Аз съм докладчик по становище е, и бих е, искала да направя няколко коментара, ако намеря бележките си. Не мога да намеря бележките си. Сега, както и миналата година, разполагате с две становища, два документа. първия всъщност е становище, а втория документ съдържа изменените в бюджета. Някои политически групи внесеха комент, коментари или направиха изменения само върху единствения единия документ, но на, на практика е необходимо да бъдат променени и двата документа, тъй като предложенията, които залягат в първото, трябва след това да се превърнат в цифрово изражение. А, бяха внесени общо 20, 122 изменения някои от които биха могли да получат моята поддръжка. Зелените внесаха три изменения за а, заедостта при младите, което, нещо, което е от огромно значение, разбира се, както и дотациите за социалните партньори. Аз подкрепям тези изменения. Две изменения на госпожа Харкен, Едното чисто езиково, което не създава проблеми, докато а, второто е за а, Европейския фонд за Европейския структурен фонд и там а, това изменение не се радва на моята подкрепа. Аз не, не, аз не считам, че нейното предложение ще е, даде необходимата сила на нашите е, решения. Ние искаме увеличение на средствата, които се отпускат за работа с е, хората с увреждания. Да, госпожа Визото от своя страна предлага да не се е, увеличава бюджета на фонда. Аз не мога да подкрепа и това предложение. Има и две допълнителни предложения за допълнително финансиране за така наречения бюджет за прогрес, за финансиране на четвъртия форум. И второ изменение – за подкрепа работата на инспекторите по труда за борба с така наречените почтенски кутии, предприятия почтенски кутии или фирми почтенски кутии при е, наемане на трудещи се на временен трудов договор. Било то в Финландия, но в крайна сметка не подобни действия и сме свидетели на подобни неща не само в Финландия. Също временно смятам, че трябва да подкрепиме проекто бюджета на комисията и тъй като съм убедена европейка, но същевременно съм и реалистка. Считам, че не трябва да правиме предложения в смисъл на увеличение на средствата, предложени от комисията. 7 милиона се предлагат по линията на прогреса. Това е отразява нашите споразумения за микрофинансиране е, но съвета не е взел предвид е, нашите предложения. И аз смятам обаче, че и трите бюджетни реда трябва да е, бъдат снабдени с допълнителни средства. Що се отнася до социална защита и включване, предполагам да се включи финансирането на четвъртия форум в изменение, което, на което съм съавтор с Федерик Дерден. А що се отнася до инспекциите по труда, както казах, предлагаме да се увеличи бюджетирането на редовете, свързани с програмата Прогрес. Много от допълнителните изменения имат за цел да се върнем към първоначалното предложение на комисията, т.е. могат да бъдат приети, докато други изменения изискват намалението на административните разходи. Сега, на 21 юли обсъдихме този въпрос и тогава постигнахме съгласие, защото по време на Европейския съвет на 21 юли бяха приети заключения относно допълнителните мерки за изпълнение на бюджета и Същевременно имаме и предложения на НП. Има искане да не подкрепиме техните искания. Що се отнася до проект, пилотните проекти, координа, координаторите внесаха известни изменения, бе постигнат компромис относно охрана на труда и здраве, здраве на работното място. Що се отнася до Международната година за устаряване в добро здраве и за активността на възрастните хора, две, две от измененията подкрепят решението на съвета и в две изменения се изисква увеличаване на средствата. И тук има някакси, някакво противоречие от страна на НП. От една страна НП иска намаляване на административните разходи, от друга страна иска увеличаване на бюджета, свързан с комуникациите, така че мисля, че трябва да се въздържим и да помолим НП да оттегли своите изменения. Що се отнася до пилотния проект на и предложението на Филип Болен относно предприемачеството в Средиземноморския басейн и сътрудничеството между Европейския съюз и страните от този регион. Предлагам устно изменение и ако сте съгласни, има предложение за увеличаване на бюджета на европейският за ETF. Значи, целта е да се увеличи бюджета на а, структурата за за насърчаване на социалния диалог, е, финансиране на професионалното обучение и така нататък. И аз предлагам професионалното обучение, насърчаване на социалния диалог и насърчаване на предприемачеството и новаторството в тази област. Това е моето предложение. Що се отнася до измененията на зелените, можем да ги подкрепим. Защава дума за допълнителни мерки за подкрепа, програмите за, млад... за младите и социалните партньори, колкото до последните две. Е, просто смятам, че те не са уместни и не можем да ги подкрепим. Съжалявам, че бях прекалено обстойна и подробна, но смятам, че става дума за важни неща. Предлагам ви предложението на Филип Булон да бъде включено в някои от другите предложения и просто да е, го включим в окончателния текст. Кой иска, иска да вземе думата, господин Ори. E, Благодаря. Аз съм съгласен с казаното от вас. Искам обаче да коментирам част от дребните детайли, защото с част от тях не съм съгласен. По отношение на това, дали трябва да увеличим или да намалим бюджета, крайна сметка това опира до предпочитания – 15... Заключенията на света от 15 юли създават някои проблеми за нас, но независимо от това съм удовлетворен от факта, че имаше сближаване на различни позиции. Що се отнася до годината за активно активност на възрастните хора, бихме искали да има заделени средства за това. Ако председателката не е съгласна с това, поне се надявам, че няма да попречи, ако има увеличаване на този бюджетен ред. Сега по отношение на координацията, за нея сме говорили и преди. Смятаме, че тя е много важна и сме съгласни с идеята, която вие защитихте, макар че не смятам, че сме съгласни с подробностите по нея. Така или иначе можем да я подкрепим и през следващия бюджетен период бихме могли да защитим една такава идея. Ще продължим да се опитваме да предлагаме смислени идеи, върху които да се основават предложенията. Можем да се съгласим с предложението, което направихте. Благодаря, че, ги, че подготвихте едно такова предложение и ние ще продължим да следваме тези идеи. Господин Черкас има думата. Благодаря. Групата на социалистите ще подкрепи е, двете досиета и предложението и измененията и слушах е, вашите пояснения и сме съгласни по принцип с вас. Моментът наистина е исторически в Европа. Имаме нужда от последователност между думи и дела случващото се в съвета би трябвало да намери своето потвърждение тук. Трябва да помогнем на държавите членки да използват всички ресурси по един ефикасен начин, за да може да превъзмогнат трудностите, при които са изправени. Необходимо обаче и реализъм, що се отнася до статистиката и до цифрите, за да сме сигурни, че Съвета разбира, че предложенията на парламента се подкрепят от технически и фактически елементи. Госпожа Харкин. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз съм съгласен, че можем да подкрепим тези досиета. Извинете, не ви разбирам. não havia problema, podia ser. Eu podia falar depois. Muito obrigada. Е, да се изкажа, можех и след колегата да се изкажа, разбира се. Исках само да кажа, че предложенията, които правим тук, би трябвало да отразяват реалността в нашите страни, социалното положение, е, най-вече влощаващото се такова, по-голямата бедност и оттам нуждата за оказване на по-силна социална подкрепа. За съжаление, това не е отразено в е, бюджета. бюджета като че ли не отразява това увеличаващо се неравенство и все по-лошото социално положение в държавите членки, включая моята е, родна страна. Затова ние искаме да призовем за обръщане на по-голямо внимание на социалните въпроси. Разбирам а, е, вашата позиция, госпожо председател. Вие заявихте, че това не е реалистично. Да, не е реалистично, имайки предвид бюджета пред който сме изправени. От друга страна обаче е реалистично, що се отнася до реалността в голямата част от държавите членки, включая моята. Махин. Госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда също кратка. Можем да подкрепим двете досиета в становището. Искам да кажа само няколко неща. Ще подкрепя достатъчен бюджет, а не увеличение не съм за изменението на Роджер Хема, който твърди, че кризата е преминала. Изменение 17, в него се говори за оценка на програмите за фонда за приспособяване към глобализацията. Ще подкрепя изменението ви за фирмите. Ще подкрепим възстановяването на проекта бюджета. Ще подкрепим увеличаването на средствата за годината за активност на възрастните. Ако няма други желащи да се изкажат, ще преминем към четвърта точка от дневния ни ред, а именно към гласуването. Всички носят ли си картите? И така бихме могли да гласуваме най-напред по становището. По становището искам само да кажа, че ще подкрепя измененията на пето и 6 на господин Хелмер, ако на тях се гледа като на добавка. Затова ви моля да следвате мъдростта на вашия докладчик по становище, тези изменения да бъдат включени като допълнения. Няма възражения. Преди първи параграф и първо изменение на господин Хелмер, тук аз съм против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение на Хелмер. Аз също съм против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение на госпожа Харкин. Аз съм за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втори параграф, пето изменение на Хелмер. Аз съм за, като допълнение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто отпада. Шесто изменение може да се приеме като допълнение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо и девето изменение отпадат. Осмо изменение на госпожа Шриотер и госпожа Тюринен. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да направим електронна проверка. Първо нека да направим проверка, дали действат машините за гласуване. Вие нямате карта, но гласувате за. Добре. Всички имаха ли възможност да гласуват? Прекратете гласуването. Господин Серкас още не е. Още двама социалисти, така ли? Прекратете гласуването. 17 за, 18 против, 1 въздържа се. Отхвърля се. Само с един глас. Господин Стивен Юс, вие пристигнахте късно, но променихте нещата. Десето изменение на госпожа Фигуредо и господин Луерик. Аз предлагам да се въздържим. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега преминаваме Преминаваме сега към към цифрите не. Продължаваме по становището. Извинете. След втори параграф, устно изменение на госпожа Турюнен. Тя го е изпратила в писмен вид. Аз съм за, кой е против? За, против, въздържали се, приема се. Трети параграф, 11 изменение на Хелмер. Аз съм против, кой е за? против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Госпожа Регнер е против. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 15 за, 23 против. Отхвърля се с явно мнозинство. Е Дванайсто изменение на зелените, кой е за, против, въздържали се, приема се. След четвърти параграф е изменение 13. Аз съм за, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. След, 14, след четвърти параграф, 14-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение, аз съм за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 16-то на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5, 17-то изменение на господин Хелмер, кой е за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение кой е за? 18 на господин Хелмер. Против. Отхвърля се. Седми параграф, 19-то изменение на Хелмер. Аз съм против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20-то изменение на госпожа Бизото. Аз съм против. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Всички гласуваха ли? Госпожа Регнер, вие сте против. Добре. Прекратете гласуването. 17 на 17. Отхвърля се. 21 изменение на Хелмер. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. След 8 параграф, 22 изменение на Тюрнен. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Сега гласуваме електронно цялото становище. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Госпожа Ренер е за. Прекратете гласуването. 35 за, няма против, двама въздържали се.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 Трябва да гласуваме сега цифрите. Alors, euh, nous en venons à la partie la plus euh, importante finalement. Това е най-важната част по бюджета. Започваме с Изменение 6627. Кой е за? Против? Начало. 6627. Кой е за? За цифрите гласуваме. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бележките отпадат. 66-32, цифрите отново. За възстановяване на текста на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 66-11 на господин Ури отпада. Гласуваме изменение. 66-12. Цифрите пак на господин Ури. Кой е за? Докладчикът е против. И така започваме от начало. Кой е за 66-12? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. 66-34. Кой е за? Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Извинете, приема се. 66-35, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 66-13. Електронна проверка по 66-35. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Госпожа Ренин е за. Прекратете гласуването. 21 за, 16 против. Приема се. 66-13. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 6636, кой е за, против, въздържали се, приема се. 6637, кой е за, против, въздържали се, приема се. 6638, кой е за, против, въздържали се, приема се. 6614, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 6659, кой е за, против, въздържали се, приема се 6639, кой е за, против, въздържали се, приема се 66, 74, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 66 65, кой е за, против, въздържали се, приема се 66-63, кой е за? Donc, l'amendement 66-63 с устно изменение за добавяне на малко средства. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 66 21 и 66 40 са идентични, но отпадат, защото гласувахме 6663. И така, гласуваме сега 66-22, Там се включват само бележки. Кой е за бележките? За Европейския социален фонд. За, против, въздържали се, приемат се. 66 и 3 на ОРИ, 66-41 на докладчика са идентични. Гласуваме ги заедно. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. Същото е и 66-15, 66-42, кой е за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 6675 на фигура едо. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 66, 16 и 66, 43 са идентични. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се. Приемат се 66, 62 и 4. Кой е за 66-62 за, против, въздържали се, приема се. 66-4 пада. Преминаваме към изменение коментарите на Юрес 66-23. с е, изменения и бележки. Кой е за бележките против? Въздържали се? Приемат се. 66, 64. Е, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 66, 06 с добавка за годината за активност на възрастните. Кой е за, против, въздържали се. Електронна проверка по 6606. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 21 за, 15 против, 2 въздържали се, приема се. 66, 7 е оттеглено, 66-24. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 66-28. Трябва да гласуваме за заделянето на резерва. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Считам, че е прието, но нека да направим електронна проверка. Това на пивоте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 20 за, 15 против, приема се. Гласуваме коментарите с устното изменение. Кой е за този коментар? Против? Не е ясно. Дигайте добре ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се коментара. Изменение 6629 е оттеглено. Така че гласуваме компромисно изменение А. Първо цифрите. Кой е за? За против Прието коментари за, против, въздържали се, приема се. 66-30 отпада и преминаваме към следващия компромис. Бе, цифрите приемат се, коментарите въздържали се, приемат се. 66-31 отпада. И минаваме към 66-17. Докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 66-73 отпада, 66-25 също отпада, както но трябва да гласуваме и бележките по 66-25 обаче. За, за бележките, коментарите на госпожа Туренен. За, против, въздържали се, приемат се. 66-67 отпада, 66-46 бе оттеглено, 66-18 на господин Ори. Докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 66-71 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 66-26 Гласуваме първо цифрите за, против, въздържали се, приема се. Коментарите за, против, въздържали се, приемат се. Сега преминаваме към 6672. 6000 и 672 за против въздържали се приема се. Donc le 6600 отпадат цифрите, но трябва да гласуваме коментара. Сега за коментарите по 66-69 за против, въздържали се, Приемат се. 66-20 отпада, както и 66-48. Гласуваме 66-49 за, против, въздържали се, приема се. 66-60 за, против, въздържали се, приема се. 66-61 за, против, въздържали се, приема се. 66-50 приема се. 66-08 и 51 са еднакви. За, против, въздържали приемат се. 66-70 цифрите, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Коментарите отпадат. 6000 500 е покрито 01 също в компромис Б 6609 и 6653 са еднакви. 6601 отпада, защото е, гласувахме компромис Б. Сега 09 е и, 0,53 и 53 са еднакви, за, против, въздържали се, приемат се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 66-58 за, против, въздържали се, приема се. 66-55 за, против, въздържали се, приема се. 66-02 цифрите за, против, въздържали се, приема се. И е, бележките плюс устното изменение, което предложих за което включва и предложението на господин Боле отново относно партньорството и новаторството. За против въздържали се приема се. 66-66 отпада, 66-56 е оттеглено, 66-57 за против въздържали се приема се. 66, 10 и 52 са еднакви. Гласуваме ги за против въздържали се. Приема се. И приключихме с цифрите. Няма да има окончателно гласуване. И минаваме към следващата точка от дневния ред. И ви предлагам да гласуваме амблок четирите писма относно а, средствата от а, фонда за приспособяване към а, глобализацията. Става дума за четири писма от а, Холандия. За, против, въздържали се. Приемат се. С а, практически единодушно някои са се въздържали. Благодаря ви. И благодаря на... Сега давам думата на Лин, нашата заместник-председателка. Преминаваме към доклада на господин Дерден. Това бе отложено до 6 октомври за гласуването, но така ли иначе ще има размяна на мнения по компромисните изменения? Защо няма да има гласуване? Защото компромисните изменения не са на английски. Голямата част от политическите групи искат да изчакат, а, за да и се прокарат своята линия. Благодаря господин Дерден за това, че ще изчака и ще отложим гласуването. Давам му думата да говори за компромисните изменения. От... Ще гласуваме през октомври. Имате думата. мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Първо ще се върна върху графика и по, бих искал да кажа няколко дни по процедурни въпроси. Благодаря на комисията, че прие отлагането на гласуване, защото това ще допринесе за качеството на доклада, а това е от голямо значение – Имаше някои проблеми, включително нямаше и достатъчно време за превод. И така че ще обсъдиме нещата малко. Временно обаче бихме искали да запазим един а, разумен а, график и да можем да приемем в началото на октомври проекто доклада, който ви предлагам. А, Гласуването в пленарна зала, зала се отлага след, за ноември, т.е. след провеждането на първия конвент в Краков в началото на ноември. Важното е обаче доклада да може да бъде прият в нашата комисия преди това. Сега Що се отнася до графика и до различните процедури, важно е да отправиме правилно послание а, към а, ос... социалните партньори и останалите граждани. Важното е в контекста на тази криза да покажем, че бедността не може да остане на а, втори план и че економическия раз, растеж и борбата срещу бедността са, върват успоредно. Различни теми бяха разглеждани в различни доклади. Те всички в крайна сметка се обединяват в този доклад за борба срещу бедността и платформата за борба срещу бедността. Това е важно, за да може да имаме допълнителна европейска добавена стойност. Този доклад се вписва в цялата стратегия до 2020 година, подчертавайки цели, е, които отиват е, малко отвъд е, целите, залегнали в отделните специфични доклади по различните теми. Ако не постигнем това, ще бъде жалко и ще, ще предизвикаме разочарованието на европейските граждани. 396 бяха внесените изменения. Това доказва, че има много голям интерес към темата. Обеденихме се около 45 до 50 компромисни изменения, които покриват около 250 изменения, но още около 150, дори 170, бих казал, не са обхванати от компромисите. Повечето от компромисите, компромисните предложения се приеха с доста широк консенсус и по-специално измененията, свързани с достойна заетост, достойна работа, борбата с бедно, бедността сред децата, мониторинга, хоризонталната социална клауза, основните права и тяхното спазване, професионално обучение, жилищна политика и много други теми, които е, не предизвикват някакви допълнителни проблеми. Обсъждали сме ги на всяко на различни равнища и те не от тях не проистичат проблеми. Има обаче други теми, които са малко по-противоречиви, е, които предизвикват известни е, спорове, но имам е, храна надежда, че ще постигнем някакво споразумение, че ще постигнем консенсус и ще отидем напред по теми като е, минимално заплащане. Знаете, че има там известни противоречиви мнения, как дали е, едно, една законодателна инициатива е уместна. Е, надявам се, че ще намериме общ терен. А също така и а, законовата рамка за професионалното обучение, дискриминацията на, на работното място и така нататък, както и връзката между бедност и економика и връзката, връзката между тези два проблема и економическото управление. Просто тук трябва да продължиме да работиме, за да не постигнем някакви резултати, но благодаря на всички за конструктивния дух на обсъждане. Благодаря някой друг. Ако няма други... А, не, госпожа Фигарейджа иска думата. Е, благодаря. Господин Дерден, и неговия екип. Наистина работят много добре. Има един опит да открием общите елементи, така че да обединим становища, които по принцип не са близки. Затова разбираме и отлагането на вота. Колегите одобриха това отлагане на гласуването точно заради проблемите свързани с писмения превод и различните компромисни изменения, които трябва да се постигнат. Както знаете, е, много се обсъждат различните изменения, пак за да се намери е, позицията, която обединява всички. Както каза и докладчика, обаче има и противоречия които се дължат не толкова на анализа, на облечената бедност, а по-специално се дължат на това, че спорим по това Откъде идват тези различия и защо се е увеличило неравенството, неравенството или бедността? Е, тези различни становища по този въпрос е, мисля, че ще затруднят част от гласуването по определени изменения. бедността и причините за бедността все още не е разрешена като проблем и дори бих казала, че и неравенството и бедността растат. Всички го знаем. Проблема с така наречените е, планове за затягане на коланите, за економии, е, всъщност е, дават жертви. И моята страна също е такава, защото при нас не само се разрушава така наречената социална държава или поне каквото бе останало от тази социална държава, но при нас в Португалия проблема с социалното неравенство и бедността е стигнал до едно такова ниво, че е, просто нещата са непоносими. И не мисля, че ние тук е, посредством тези текстове ще разрешим проблема. Е, решението, според мен, е в други политики, които обаче няма да променяме, както би трябвало да направим. Затова нашата позиция от една страна е положителна, що се отнася до работата, която върши колегата и неговия екип, но от друга страна можем само да отправяме критика по отношение на политиките на Европейския съюз, които продължават да преследват позиции, които всъщност увеличават и неравенството, и бедността. Господин Merci, Madame la Présidente. Je voudrais... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, който поддържаше много добър дух на сътрудничество с докладчиците в Сянка, но аз съжалявам, че предвид спешната ситуация от, отлагаме гласуването на този доклад заради превода. Считам, че Европейския парламент трябва да изиграе своята роля – в навечерието на конференцията, която ще се открие на 16 октомври. Т.е. Европейския парламент трябваше да отправи още сега и веднага пръв един силен сигнал как, как искаме да имаме консенсус на конференция, когато нямаме прият предварително доклад. Въпрос свързан с бедността е въпрос, който засяга всяка отделна държава членка, но включително и Европейската комисия, Европейския парламент е, и са длъжни да помогнат на най-уязвимите, защото те да не бъдат е, изключени от обществото и да не се стига до така нареченото подпомагане, защото само подпомагане. Важното е да възстановиме човешкото достоинство и да има а, еднакви права, еднакви права спрямо а, достъпа до жилище, работа и различни услуги. Надявам се, че този доклад ще бъде една първа крачка на парламента, който ще е, насърчи държавите членки да работят по този Благодаря на колегите докладчици в Сянка. Благодаря за сътрудничеството, което казахте на колегата по доклада. Един наистина добър доклад, който е важно да бъде изготвен по надлежен начин. Радвам се, че се опитваме да постигнем компромиси между различните становища. Е, всички ние бихме искали да разрешим проблемите, свързани е, и с бедността, и с неравенството, и с бездомните хора в целия Европейски съюз. Е, казаното за деня за борба с бедността бе много важно и наистина съжалявам, че писменият превод не е готов. Но на застанието на координаторите казах, извинете, на докладците в сянка казах точно това – по този начин темата бедност ще бъде в дневния ред на Европейския парламент по-дълго. На 6 октомври имаме де... обсъждането, след това е деня за борба с бедността, след това октомврийската или ноемврийската сесия ще гласуваме, така че бедността ще бъде центъра на нашето внимание по-дълъг период от време и вашия доклад всъщност ще бъде по-дълго време обект на внимание. На на гласите в Сянка говорихме точно и за това, и за други въпроси. Не съм съгласна с госпожа Фегрейдо по отношение на плановете за економи в държавите членки. Не мисля, че тези мерки за врязването на бюджета е, трябва да се разглеждат като обект на критика. Не, те са една реалност и ако искаме подкрепа за доклада като такъв, е, това не бива да бъде забравено. Радвам се, че сте включили в компромис ЕЛ това, което казахме. Е, свързано с полагането на грижа и че не само жените полагат грижи, а и мъжете полагат а, грижи, особено ако са родители. Надявам се думата, която се използва да не бъде жени, а да бъде хора, за да включва и мъжете. След това направих и още едно предложение в изменението, не знам дали ще го приемете, което е свързано с а, едно допълнително гласуване към компромиса. 128. След това за раздаването на храна ще го разгледам, след като получа английския превод. Трудно беше за хората, които работят на английски да прочитат вашите изменения. Аз имам превод от колегите от моя екип, но ми се иска да работим от един и същи текст, защото е много важно нюансите да бъдат оцелени, защото дори само една дума може да е различна, а пък една дума може да преобърне всичко. След това, в следващото изменение говорим за съфинансирането. Там а, имаше проблеми. След това за рамковата директива едно искане. Това е много важно. Не бива Казвах, че е важно да не се иска рамкова директива, Не би трябвало да тръгваме по този път. Ще получите повече подкрепа от нас, ако махнете този текст. Що се отнася до законодателна инициатива за минимален доход, аз съм поддръжник на тази идея, но на ниво държава членка. Когато минаваше докладно в Фигерей да обсъдихме всичко това. Мисля, че можем да го постигнем посредством обмен на челен опит. Е, доклад иначе е добър но в различните политически групи има различни становища по този въпрос и ако го оставите така, може би ще има групи, които няма да ви подкрепят. А ние искаме наистина да има много голяма, почти пълна подкрепа а, за вашия доклад, за да може бедността да бъде издигната като приоритет на европейско ниво и за да може докладът ви всъщност да бъде един основен жалон, а, по който да се мерят а, всички останали, когато оценяват нашите аспирации за намаляване на бедността. А, когато получим различните преводи, се надявам колегите да могат да участват по-активно в преговорите. Пак ви благодаря за усилията, за отличното сътрудничество, на което се радваме всички ние докладчиците в Сянка при работата си с вас. Много добре работим заедно. Отново ви благодаря. Ако няма други, ще дам думата на господин Дардан. Мерси. Благодаря. Благодаря за трите изказвания. Читам, че има условия, за да постигнем напредък. Този доклад ще отправи силен сигнал, ако бъде прият от парламента. Ако беше прият от парламента, всъщност ако бъде прият от преди края на октомври, Разбира се, всичко ще зависи от съдържанието му, но мисля, че се оформи общо желание да се подчертае нуждата от борба срещу бедността и да се подчертае нуждата от спазване на човешкото достоинство. Що се отнася до графика, до две седмици ще разполагаме с превода и можем да работим на базата на френския и английския вариант в рамките на определените срокове. Благодаря. Благодаря ви много. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Не мога да кажа точно кога ще влезе в пленарна зала, но в комисията ще бъде коми... гласуван през октомври. Преминаваме към междинния преглед на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за 2007-2012. Давам думата на докладчика Карима Дели. Благодаря, госпожа председател, уважаеми колеги. Правото на здраве е основно право. Всички европейски граждани имат правни гаранции за условия на труд, които да са здравословни, сигурността и достоинството на труда. Ние трябва всички заедно да допринесем за въвеждането това в действия. Комисията припомня, че е крайно време да се гарантира качество на живота и безопасни и здравословни условия на труда. Ние сега преживяваме економическа и социална криза, криза. За това политиците трябва да отправят много силно послание да се сложи край на страданията на работно място. Днес можем да констатираме, че има нарастване на случаите на хронични заболявания, породени от условията на труд. Има психически също проблеми, свързани с стреса, с турмоза, който се упражнява в професионалната среда. Има различни прояви, например пренебрегването и други. Няма да се спираме и на всички случаи на онези, които живеят в е, изолация и които имат е, проблеми в работната среда. Има рязко влушаване на условията на работното място и отношенията вътре в е, колектива, което води до случаи на самоубийства. И това се отразява и върху колегите им, и върху семействата им. Мисля също и за случаите на ракови заболявания, което е основният причина за смъртни случаи. Всяка година 16 800 души умират от професионални заболявания от този характер. Има също проблеми с храните, както беше случая с заразените краставици. Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд 2007-2012 подчерта, че има различни възможности за постигане на напредък в различните а, аспекти, но трябва да ви кажа откровено, че не съм а, а, доволна. Има непоследователност, има забравяне на ангажименти не се свързва политиката за здравословни условия на труд и останалите политики, свързани с здравеопазването, околната среда, транспорта, образованието, енергетиката. Считам, че трябва да се предприемат всички мерки, свързани с химическия риск, проистичащи от регламента РИЧ. Трябват ни задължителни цели да има по един е, инспектор на 10 000 работници, да се следи за спазването на работното време, особено за на атипичното работно време. Например, нощния труд или пък труда, който е разделен на различни периоди на работа. Най-често от това страдат жените. Здравословните и безопасни условия на труд са основен стълб на социалната политика на Европа. Искам да припомня, че несигурните условия на труд са рисков фактор, който засяга работещите, разполагащи с най-малко ресурси. Има хора, които се е, занимават е, с подизпълнителска дейност, къде те имат по-висока експозиция на химически е, вещества, изправени са пред различни психологически рискове и прочие. Всичко това изисква амбициозни указания, директиви в конкретни области. Затова нека да преминем към нов проект на директива, за да се постигне по-голяма последователност на европейско ниво. Необходимо е да ангажираме в по-голяма степен социалните партньори и работещите. Политиките, които разработваме, се отнасят до всички работещи, независимо от статута им. Всички те имат, трябва да имат равни права. Усилията за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд проистичат от логиката всички да печелят от това. Насърчаването на здравословните условия на труд ще доведе до ползотворни резултати в четири области, а именно за хората, за економиката и в социалната област. Става дума за това да не се допусне влушаване на здравословните и безопасни условия на труд. За това е необходима политическа воля. Обедена съм, че нашата комисия разполага с такава воля, както и с правомощия да предприеме действия. Благодаря. Благодаря. Госпожа Рапти има думата. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο την Καρή Μαντελή για, μια, για αυτή την έκθεση που είναι... Благодаря на колегата Дали за нейния доклад. Отлична работа. Според нас тук наистина се включват много проблеми. Една отлична база представлява за работа този доклад. Е, съгласна съм всъщност с почти всички изразени от нея становища. Искам а, да подчертая колко добри са двете предложения, които прави тя за законодателна, законодателно решение на а, психологическите заболявания, както и полагането на грижи е, за онези, които се занимават с е, подизпълнителски договори. Много е важно тези работници да бъдат обгрижени в максимална степен. Също така е много важно да се погрижим и за онези, които надават глас срещу различните нарушения на здравословните и безопасни условия на труд според мен не бива да забравяме, че трябва да подпомагаме държавите членки, т.е. да им помагаме да създават едно по-добро законодателство и да имаме съответните научни данни. Освен това, трябва да насърчаваме обмена на най-добри практики и да предоставяме економическо подпомагане не само посредством Европейския социален фонд, но и посредством седма рамкова програма за научни изследвания. Точно там имаме идеи за новаторски изследвания и проучвания, които биха подпомогнали нашите усилия за подобряване на здравословните безопасни условия на труд. Имахме много опит с шеста рамкова програма с Карим. Тя спомена също така и работниците, които би трябвало да участват на заседания, където се вземат решения, свързани с здравословните безопасни условия на труд. Необходимо е сътрудничество и координация между различни европейски организации, комисии, институти, които се занимават точно с здравословни и безопасни условия на труд. Обедена съм също така, че се нуждаем от това да е задължително спазването от страна на фирмите на определени стандарти и изисквания към местоработата, към работното място. Това ще даде стимули но от друга страна трябва да има и наказания. Не може да има само поощрения. Трябва да бъдат наказани, ако не спазва здравословните условия на труд. Трябва да се вгледаме, е, според мен, е, също така в е, защитата на здравето на работниците, които имат увраждания. С тях трябва да бъдем особено внимателни. Същото се отнася и за така наречените уязвими групи работници. Трябва да намерим начин също така да хармонизираме законодателството в Европа за защита на работниците в това отношение. Е, да видим кои фирми всъщност подкрепят е, е, и спазват законодателството. Освен традиционните видове професии, които сме имали до сега предвид, не бива да забравяме онези, които работят в нанотехнологите, т.е. в най-напредничевата част от индустрията. Имам предвид също така и фирми, които се занимават с най-новите химични и биологични продукти. Трябва да опазваме също така и тяхното здраве, за да може да бъдат част от нашата индустрия и в бъдеще. До тук ще спре, госпожо председател. Едва ли има какво друго да добавя към казаното от госпожа Дели и нейния отличен доклад. Това, което бих направила всъщност е да направя едно-две изменения, които биха, според мен, подобрили доклада и биха го направили дори още по-добър, но винаги ще защитавам здравословните безопасни условия на труд и достоинството на работниците. Благодаря ви за това, че ме оставихте да се изкажа напълно. Благодаря на Карима и на всички докладчици в Сянка. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an Благодаря, господин председател. Госпожо председател, благодаря и на Карима Дали за отличния доклад, който е включва абсолютно всички важни теми, въпреки че то е доста обемен. Можем да включим и още неща вътре. Разбира се, има различни гледни точки. Карима Маделин вляга на подизпълнителството. Да, наистина считам, че има проблеми, които които са свързани с е, сектора с подизпълнителния сектор. обикновено не става дума за, само за едно предприятие, а за много предприятия, които извършват различни подизпълнителски е, дейности. Е, мерките за сигурност и безопасност в отделните държави членки не са на едно и също е, ниво. Затова смятам, че трябва да разполагаме с много повече е, данни, за да оцениме положението и същевременно да имаме е, стандарти и същевременно да свършиме тази политика с много други политики в е, други различни области. Колкото до трудове, трудовата инспекция и, и ролята на инспекторите по труда, това е много добра идея и защото дори най-доброто законодателство е, е безсилно, когато няма конкретни мерки по места. Що се отнася до новите технологии, нанотехнологиите, важно е да бъдат обсъдени и тези теми. Считам, че много изследвания, много нови изследвания трябва да бъдат направени с цел оценка на бъдещите рискове. В началото на доклада се поставя и акцент на стреса на работното място. Е, Карима дали споменава някои аспекти, е, факт е, че подобни явле, подобно явление има много психосоциални последици, включително последиците за семейната среда и така нататък. Има някои неща, които не са много ясни или недостатъчно ясни, като например зарегналото в точка 30. Освен на трудовите злополуки, е, трябва да споменем и много злополуки, които се случват по пътя към трудовото място и мисля, че може би да, да трябва да се установи някакво, е, някаква връзка между този доклад и доклада на Дитер относно е, безопасното движение по пътищата. Е, съгласен съм с е, много от предложенията и се радвам, че ще е, обсъдиме за бъдеще важни теми. Благодаря. Господин Коферати. Благодаря. И аз искам да благодаря на госпожа Дали за страстта, с която работи, както разбира се и за аргументите, които е използвала в опита си да иллюстрира своето предложение. Високо оценя също така и желанието и за работа. Искам измежду различните неща, които бяха казани, и да се съсредоточа върху две. Първото е свързано с подизпълнителските договори. Това е един феномен, който наскоро като че ли придоби големи мащаби и бе подсилено много и от кризата, защото голямата част от индустрията, от сектора на производство, който поради повишаването на цените за производството, както и многото сблъсъци на пазара без много да се замислят, приеха тази практика да изнасят своите производства или да ги предават на подизпълнители. Смятам, че можем да направим много повече, за да гарантираме правата на тези работници, които всъщност участват в тази дълга верига от предаване на отговорности, както и на труд нататък по веригата. Трябва да има едно задължение, един закон, който да дава възможност за представителство, дали в предприятията, дали е, в сред самите работници, а, така че да може да се информират работниците за целите. Защото когато се извършва някаква конкретна дребна работа, която след това ще произведе продукт, който ще се вложи в по-голям или ще отиде за постигане на някаква по-голяма цел и за предоставянето на по-голяма услуга, работниците трябва да бъдат информирани за това. По този начин могат да се избегнат и рисковете и различните опасности. Втория въпрос е свързан отново с познанията. Когато говорим за превенция, много често си мислим, че това всъщност е свързано с лица или с рисковете, пред които са изправени определени лица – след консолидирането на определен начин за производство, определен начин на работа. Според мен трябва да насърчим е, превенцията на етапа на проучване на нови начини на работа или на разработването на нови продукти, а не това да се случва след като вече е наложен определен начин на работа. Когато се правят различни изследвания, свързани с нови продукти, с нов начин на работа, преди да започне самата работа е важно да се извърши съответното проучване, като по този начин могат да се избегнат много рискове. Ще се елиминират рисковете от самото начало. Затова трябва да насърчим изследването на безопасните и здравословни условия на труд при новите производства или при, начин, при нов начин на извършване на по-стар вид дейност. Затова смятам, че това ще бъде много важно да се извършва такива проучвания на един етап, при който се планира определен вид дейност. Um... Благодаря. Госпожа Херш, след това господин Асая. Господин Херш. Госпожа Херш. Благодаря, госпожа председател. Аз представям Юрген Кройцман, който е нашия докладчик в Сянка. За съжаление, той нямаше възможност да дойде, защото има друг ангажимент. Искам а, да благодаря за добрия доклад, за доброто сътрудничество. Здравословните и безопасни условия на труд са важни за нашата група. За това ние подкрепяме призива за предприемане на по-засилени мерки на европейско ниво. Въпреки това, в този контекст следва да имаме предвид, че има компетенции, които Европейския съюз няма в тази област, не само поради субсидиарността. Има други инструменти, освен тези на Европейския съюз. Много неща бяха постигнати, както се вижда от средносрочния преглед на комисията. Много мерки бяха въведени. Беше намален броят на авариите на работното място. Но има спад в економиката в момента. Има някои искания, които обаче не можем да подкрепим, въпреки че други бихме подкрепили. Неща трябва да се разглеждат в съответния контекст. Това са всеобщи призиви свързани с здравословните и безопасни условия на труд, както подчертава и докладчика. Отговорните фактори трябва да поемат своята а, вина, ако има случаи, в които хората не се придържат към а, а, закона, това трябва да стане ясно. Когато се говори за различни видове изключения, свързани с а, работното време и времето за почивка. Нещата тук трудно могат да се регулират, когато говорим също за лимити на канцерогенните вещества, също има доста трудности. Когато говорим за нестандартните форми на заетост, следва да обърнем повече внимание, тъй като те стават все повече и повече. Трябва да видим по какъв начин можем да разрешим тези проблеми. Искаме обаче да отправим едно предупреждение срещу предприемането на прибързани решения и настояване пред комисията да започне проучване. Трябва да разполагаме с доказателства за нуждата от подобно нещо. Мисля, че докладът дава добра основа за допълнителни дискусии. Господин Кройцман очаква да продължи сътрудничеството си с вас по тези въпроси госпожа Есая. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този доклад. Целта на доклада е за безопасните, безопасните здравословни условия на труд. Искам да спомена няколко неща. Има доста предложения за нови законодателни актове. Считам, че би било по-важно да се види по какъв начин да се прилагат вече съществуващите директиви, вместо да се прилагат нови законодателни актове. Считам, че доброто управление на въпросите, свързани с здравословните и безопасни условия на труд на една фирма, са още по-важни, отколкото приемането на нови законодателни мерки. Тези директиви, които вече са на лице в тази област, трябва да се прилагат както трябва. Малко съм разочарована, че съществуват толкова много нови предложения за законодателни актове. В този доклад никъде не се споменава, че заетите лица също носят отговорност, що се отнася до здравословните и безопасни условия на труд. Всъщност, те имат, играят най-важната роля тази област? По какъв начин спазват правилата? Мисля, че това е един от въпросите, който трябва да бъде подчертан в доклада. На трето място, докладчикът доста обобщава въпроси, свързани с аутсорсинга, с веригите на подизпълнители и други. Не всички тези вериги не работят зле, нито пък работата по, по интернет не винаги е вредна. В повечето малки и средни предприятия работната среда е още по-добра, отколкото в средно големите фирми. Затова ще бъда малко по-предпазлива да не се генерализират толкова тези проблеми. Но мисля, че докладчикът е свършила добра работа и очаквам добро сътрудничество по доклада. Благодаря ви. Благодаря. Господин Енгел след това, господин Ламберц. Скъпи колеги, Доклада е една отлична основа за по-нататъчна работа. Е, връзката между прекалено дългия работен ден, недостатъчното време за почивка с един проблем, който заслужава нашето внимание. За разлика от господин Кръцман, считам, че, че това е един от основните елементи, свързани с безопасността. Т.е. прекалено дългото работно време води до прекалено натоварване, до прекалена умора и ако няма достатъчно време за почивка, то тогава а, нямаме безопасни условия на, на труд и по принцип се нарушават правилата на безопасност. Е, трябва да се постави още повече акцент върху този проблем. Считам също, е, че е, в доклада трябва да се подчертае неблагоприятното развитие през последните 10 години, т.е. намаляване броя на така наречените е, стари и хронични болести, а от друга страна рязко увеличаване на психически болести, психосоматични болести през последните 10 години и считам, че доклада трябва да наблегне на този проблем. Благодаря ви. Благодаря следващия оратор. Колегата наистина излезе с отличен доклад. Аз не съм изненадана от това. Само няколко въпроса ще повдигна в отговор на дебата, който изслушах. И няколко други, свързани с пояснение отново. Колеги говориха за отговорността на служителите. Да, служителите също имат отговорност. Те трябва да следват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на работното си място, но това повдига въпроса за познанията и очакванията на служителите по отношение на тези условия на труд на работното място. Знаем, че има различни законодателни актове в държавите членки, ще има и европейски такива което пък води до последици, свързани и с обучението. Дали това ще става в училищата, дали при подготовката за работа е важно хората да знаят какво да очакват. Много изследвания показват, че младите хора всъщност не осъзнават, не са запознати с това как трябва да изглежда добрата практика и всъщност те не знаят как може да се случи това, да се спазват стандартите. Днес а, хората много по-често сменят а, работните си места, или защото така избират, или защото така стоят просто нещата на пазара на труда. Така че има голям натиск, що се отнася до въвеждащи курсове към определената длъжност за повишаване на културата на здравословни и безопасни условия на труд. Това създава проблеми за хора, които работят а, на временни, кратки договори и онези, които работят в агенции. Е, както знаете, понякога на тях не се гледа сериозно. Когато гледахме съответната директива, разговарях с е, хора, които работят в определени агенции и се оказа, че от тях се очаква да решават определени проблеми. Например, в един хотел Много често се викаха хора на временен договор, за да почистят, да речем, голямата фурна, голямата печка на а, хотела, без никаква подготовка а, за опасностите. Така че трябва някой да носи отговорност за онези, които биват а, извикани да извършат определена конкретна работа, на временен договор на граждански договор. Това е свързано и с проблеми с управлението. Също така говорихме за проблемите, предизвикани от стреса на работното място. Има много фирми, в които изобщо няма политика за справяне с стреса на работното място, изобщо разпознаването на такъв стрес и след това управлението или справянето с него. А той би трябвало да бъде сведен до минимум а, на работното място, защото извън работното място няма как да управляваме стреса. И накрая, що се отнася до професионалната терапия, в определени държави членки това е професия, в която няма много работещи, които да се занимават с професионални заболявания. Като че ли дори в Обединеното кралство трябва сам да а, заплащаш за такива услуги. Трябва да насочваме нашите специалисти да избират тази специалност. А, защото това е много важно, особено при застаряващата работна сила. Благодаря, казва председателката, и аз искам да кажа няколко неща преди да дам думата на Карима Дали. Съгласна съм с казаното от вас по отношение на настоящото законодателство. Казаното в доклада е много важно. Винаги съм смятала, че нашата комисия трябва да се занимава повече с прилагането на законодателството по отношение на здравословни и безопасни условия на труд. Знам, че комисията на по вътрешния пазар го прави, но аз е, имаме равни правомощия да се занимаваме с Не знаем какво се случва с различните предложения, не знаем в големите организации, в малките организации как се прилага, различните държави членки прилагат ли това законодателство, не го ли прилагат. Така че аз бих искала много повече да работим по този въпрос. И вземам предвид и казаното от госпожа Есая. Докато не се получи това, да, докато не знаем дали е необходимо изобщо да добавяме нови законодателство, докато не знаем дали настоящото законодателство се прилага, смятам, че като комисия е важно да разгледаме възможността а, да проучим как се прилага приетото законодателство по места, ако щете дори това ще бъде много полезно. Приемам казаното от вас за подизпълнителните договори, особено тези в ядрената индустрия или ядрената енергетика. Смятам, че това е важна тема наистина. Говорихте за стреса, Знам, че Европейската комисия е поръчала много изследвания по този въпрос, но трябва да направим други изследвания за това как на практика може да се прилагат нашите знания. За това не мисля, че трябва да се насочваме към директивата за мускулноставните заболявания, защото тя сама по себе си е важна и сега да добавим към нея и стреса и някакви други дребни елементи, не мисля, че ще е подходящо, защото няма да отделим достатъчно време на конкретния проблем. Имаме психосоциални проблеми наистина, но ако ги прикачим към тази директива за мускулноставните заболявания, нещата няма да се получат. Това трябва да е отделна, отделен текст. Може да се спомене, да, но не може да се пренасочва проблема към психосоциалните рискове в тази директива. Не, те трябва да имат отделно място, за да има конкретно внимание, насочено към тях и в бъдеще точно с това да се занимаем. Психосоциалните проблеми и стреса, защото са много важни. Госпожо Дали, най-вероятно знаете, че не мога да се съглася по параграфа, свързан с директивата за работното време, но знае, че когато навлезем в конкретните дискусии, моята група ще изрази конкретни становища. Имате думата сега за окончателни бележки. Мерси. Благодаря, скъпи колеги. Виждам, че всички вие се вълнувате от тази тема, не само аз, затова смятам, че наистина ще имам и за бъдеще отлично сътрудничество. Много от вас казаха защо, какво чакаме, защо да не санкционираме тези предприятия, които не спазват стандартите на сигурност и безопасност за а, трудещите се. Явно не съм била достатъчно строга и вашите изменения са много уместни. Наистина, а, увеличаването на стандартите за сигурност и безопасност трябва да бъдат наш приоритет. Разбира се, съществуват различни законодателства в различните области. Защо да искаме още нещо, още повече, питат някой. Защо? Защото днес в е, е, орган... Тру, трудът е организиран по друг начин, по нов начин. Нещата са се е, развили. Това са приоритети и ние изискваме приемането на допълнително законодателство не само ей така, е, законодателство за самото законодателство, а просто за да превърнем безопасността и сигурността на труда в основен приоритет. Защото е, споменах някои цифри и нещата не могат да продължат е, да се развиват по този начин. Изискват се важни, спешни мерки и за това са необходими важни, ключови е, мерки. А, защото с, е, с, с е, следствие на кризата има все повече и повече хора, които работят е, на временно трудово, на временен трудов договор, които работят на непълен работен ден, много нови продукти, които се появяват на пазара, под, под изпълнителската дейност и под по, понякога се стига до 8 на подизпълнение, т.е. не се знае кой, кой за какво отговаря, предприятията се сменят, променят. Така че този, този доклад трябва да стане един е, важен инструмент за изискване на нови мерки, защото е крайно време да се действа. Благодаря. Срока за внасяне на изменения е 16 септември. След това на през 5 и 6 ноември ще обсъдим измененията, а компромисите ще бъдат разгледани на 7 ноември и ще приемем доклада на 23 ноември. Сега минаваме към следващата точка директива 36 е, от 2005 година за признаване на професионалната квалификация. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Позвете ми накратко да се спра на обсъждането на измененията към проекто становището. Най-напред искам да благодаря на всички, които направиха предложения за изменение, най-вече на докладчиците в сянка за тяхното участие. 91 изменения бяха представени, което показва, че има оживен интерес във всички политически групи по тази тема. Европа, която се бори срещу безработицата, която не е циклична, а структурна по своя характер – често тя е резултат от недостатъчната квалификация на търсещите работа. Позволете ми също да подчертая, че ние изготвяме становище за комисията по, им, по вътрешния международния пазари и защита на потребителите. аз наблегнах на онези въпроси, които са в ресора на нашата комисия. Не мога да приема изменения, които засягат други сфери, като здравословните и безопасни условия на труд, равнопоставеността на половете, ученето пред целия живот и прочие. Защото считам, че ние трябва да се фокусираме преди всичко върху сърцевината, върху основния въпрос в доклада, със радост ще приема повечето от измененията, които бяха представени. Ще се опитам да ги включа в проекто с становището, след като ги обсъдя на 14 и 15 септември с колегите докладчици в Сянка в Страсбург. Има и други изменения, които мога да подкрепя, които те обогатяват доклада, но има и такива, които не приемам и аз ще посоча кои са те и ще предложат те да бъдат отхвърлени. Аз не мога да подкрепя призиви за допълнителни законодателни актове. Има няколко групи изменения, допълнения, които са в съответствие с политическата ориентация, като 15-то за модернизирането на съществуващите директиви, 20-то изменение за намаляване на бюрокрацията и увеличаване на мобилността на работниците, 37 за повече прозрачност е, и достъп до информационни системи. От 22 до 28 изменения призовават за намаляване на броя на регулираните професии освен това, 58 и 52, 48 и 52 изменения а, са за регистър на регулираните професа. 54 до 58 изменения се отнасят до регистрацията на онези, чието а, разрешителни са били а, отменени. Също 62-69 за езиковите компетенции в здравния сектор. Има също и друга група изменения, по които бих искал повече яснота да бъде представена от представилите ги, например, второ изменение за представителството на висококвалифицираните работници. Мисля, че Европа се нуждае от мобилност на всички заети лица, не само на най-квалифицираните професионалисти. От 30 до 32 изменение се отнася до мобилността на работниците и сближаване на образователните системи на държавите членки. Тук бих подкрепил едно естествено координиране на базата на вече съществуващата практика. Не считам, че изкуствено регулиране на европейско ниво ще доведе до някакви по-различни резултати. 32 изменение призовава за по-добра координация на държавите членки, което подкрепям. Искам да спомена 35-то изменение за общностна система за признаване на Да, Аз тук не съм съвсем убеден какво се търси с това изменение. Не приемам изменение 6 за промяна в системите за социално осигуряване. Бих искал да припомня, че в друг доклад обсъдихме координирането на системите за социално осигуряване, а не тяхната хармонизация и не мога да приема принципа за а, равно заплащане за равен труд, защото го считам за популистско искане, което може да доведе до свръх регламентиране на пазара на труда, което би имало отрицателен ефект върху заетостта. Това бяха... Има и група изменения, които се отнасят до Европейската професионална карта. Има доста изменения в тази посока. Следва да имаме предвид, че това на практика означава създаването на база данни на работещите, защото само на базата на такава база данни ще може да се издават професионални карти. Позицията, която трябва да възприемем е база данни на определени квалификации да бъде създадени в държавите членки на базата на предложение на Европейската комисия и да се гарантира оперативната съвместимост на националните бази данни. На следващо място създаването на база данни на заети лица, чието разрешителни са били а, отнети. Такава трябва да има на европейско ниво, тя трябва да е задължителна. Само по този начин ще можем да гарантираме, че едно заето лице, чието разрешително е отменено от една, в една страна, няма да упражнява същата дейност в друга държава членка. Ето защо искам да предложа компромисно изменение в този смисъл и да ви помоля за подкрепа. В заключение бих искал да кажа, че се надявам, че доброто сътрудничество ще доведе до едно добро становище, което можем да внесем в пленарна зала. Благодаря ви за подкрепата. Искам отново да приканя докладчиците в СЕКА да се срещнем на 14 септември. Ще ви изпратя по електронната почта покана. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Аз представлявам колегата, който е докладчик в Сянка. За съжаление, той не може да присъства на днешното заседание и аз ще повдигна от името на колегата няколко въпроса. Колегата Штайнхук бе притеснена много от социалните аспекти. В своите изменения тя много често говори за нуждата да работим заедно с социалните партньори и търговските камери. Има определени изисквания за тези регулирани професии. Нейното положително отношение е свързано с изискванията към тези професии, но заявява, че това е необходимо във всички сектори, във всички отрасли, а не само в конкретни такива. Освен това, в измененията, разглеждайки модернизацията на тази директива, трябва да свържем измененията с рамката за квалификации и процеса от Болония. По отношение на мобилността, това наистина е много важно. Трябва да има по-тясно сътрудничество с продължаващото образование, тъй като един единичен курс в професионалната област много често е недостатъчен. Трябва по отношение на проф... регистъра е, за определените професии, е, това е нещо като един черен списък на лица с отнети разрешителни. Това е оставено в ръцете на работодателите и съществува механизъм за ранно предупреждение на вътрешния пазар, но той трябва да бъде разширен и се надявам, че в такава посока точно ще работим. Госпожа Штайнхоп също смята, че една упростена система на езиковия режим не може да бъде подкрепена от нея. Това не е начина по който трябва да има интеграция или да се постигне интеграция, както последните 50 години в Германия. Въвеждането на един професионален паспорт би било подкрепено от госпожа Штенхоф. Е, освен това, тя очаква да види как ще изглеждат компромисните изменения и очаква с нетърпение да има по-нататъчно сътрудничество. Госпожа Хърш и след това господин Ман. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за самия доклад. Мисля, че всички разбираме, че непризнаването на квалификациите е една пречка пред мобилността и за това положението трябва да бъде подобрено. За това е необходим и този паспорт на професионалните квалификации за определени професии. Трябва да помислим дали този модел не може да бъде използван за професии, където няма минимални изисквания за започване на професията, на практикуване на професията. Защото ако определен човек може ясно да заяви какво умее, би могъл да има и достъп до нея. Това е записано в 42-ро изменение. Още нещо, което според мен е интересно, имайки предвид броя на измененията, е свързано с признаването на езиците или езика. Една първа стъпка би била да може да се признаят професионална квалификация, без да се познава някакъв език, а пък познанията по езика след това да бъдат добавени. Макар, че терминологията, изискванията от езиков характер към професията след това могат да бъдат доказани, когато човек кандидатства за заемане на съответна позиция с тази професия. Това е една възможност, която съществува в Германия Човек може да успее да работи много добре, а, като да речем владее само английски, защото има фирми, които работят само на английски в Германия. Така че трябва да се остави известна възможност за гъвкавост, човек да познава добре професията си, да е добър професионалист, без да има някакви езикови изисквания, а пък ако те са необходими за определена длъжност, тогава да бъдат доказани допълнително. Още нещо е свързано а, с медицинските сестри. Тук се говори за 12 годишно образование преди а, достъп а, до тази професия. Но това според мен може да доведе до още по-голяма оскъдица от а, лица, които се занимават с а, тази професия, които без това не са много сега и това ще бъде бедствено за нея. А, системите на обучение са толкова различни в а, държавите членки че може да има дуална система и трябва да се вземе предвид времето отделено в съответната образователна система. Иначе ще спрем хората, които искат да се занимават с определени професии. Това са основните моменти. Трябва да видим как ще можем да изключваме определени професии а, от. А, тази списък от тези разпоредби, но трябва да видим дали нещата ще сработят. Благодаря, господин Ман и, и следващия оратор. Господин председател, радвам се, Милан, че ти си настоял в доклада си за по-голяма мобилност на гражданите. А, ти не казваш, че трябва да бъдат наети хора, просто, просто да бъдат наети, независими от а, тяхните професионал... тяхната професионална подготовка. Да, разбира се, че искаме да се бориме срещу структурната безработица, но нещата а, трябва да бъдат разгледани в цялостен план. По време на координа... заседанието на координаторите аз подигнах въпроса за отношенията към различните доклади. Да, Имко е водещата комисия, но в крайна сметка този доклад е до голяма степен от ресора и на нашата комисия. В крайна сметка Имко се, се бърка май прекалено много в нещата. Инициативните доклади при, при, при всички случаи се разглеждат е, през е, понеделниците. Обикновено те се обсъждат от е, пет души и докладчика и някакси като че ли няма достатъчно сериозно отношение към тях. Милан, ти отлично знаеш, че аз високо те ценя, ти знаеш и немски и бих искал да говорим за, за качества и така нататък, но същевременно е, да не пречиме на хората да придобият по-голямо, по-голям, повече умения, повече е, да бъдат по-добре обучени. Тоест, ние искаме да има по-качествени работни места и да има една обща европейска рамка за признаване на дипломи и професионални квалификации. От друга страна, Европа не трябва да решава всичко, но ние считаме, е, че държавите членки трябва да признаят, признават дипломите, издадени от други държави членки Е, и в никакъв случай не трябва да отчитаме само опита на тези, които вече имат известно, са минали през, през известни обучения, трябва да осигурим условия и на другите, които нямат подобна квалификация, да придобият тази квалификация. Тоест имаме нужда от, раз, от различни категории на признаване и ако е, е, няма достатъчно съответствие, то трябва да, пред, да предвидиме различни степени. Е, целта не е да ограничиме възможностите или достъпа на, на някоя, да им позволиме, напротив, да придобият допълнителни умения, допълнителни познания – и това да въжи за всички европейски граждани, но за това трябва да има възможност за е, сравнение. Така че, а аз Така че, както казаха преждоговорящите, познанието на езика и езиковите курсове са от огромно значение е, за целта, която сме си поставили и в Страсбург ще трябва да да наблегнем на някои аспекти. Ние не искаме изключваме, ние не искаме да изолираме никого, но искаме да има наистина равноправно третиране, да има а, срав, достатъчно, а, с, достатъчна степен на сравнение. Ето в ето сега испанците учат все повече и повече немски предвид економическото положение в страната им, за да могат да работят в Германия. Така че това ще създаде допълнителна конкуренция. А и когато човек притежава достатъчно професионални умения и езикова подготовка, той има повече шансове на пазара на труда в е, друга страна. Благодаря ви. Благодаря. Искам само да ви кажа, че е, парламентарната телевизия е тук в момента. Е, просто ви го казвам, за да знаете защо са тук камерите. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в сянка от името на НП. Бих искал да благодаря на, на докладчика за, отно, за отличното становище, което а, отлична база за по-нататъчни обсъждания. Аз бях а, внесла някои изменения, които според мен допринасят за качеството на доклада. Ние а, под, подкрепяме възможността да се получи професионално разрешение, професионална карта. Също така подкрепяме а, провеждането на изследвания за но считаме, че трябва да има и много строги правила за работещите в областта на е, здравеопазването, включително и е, изисквания за езикови познания. Е, смятаме също така, че профес, професионалното обучение трябва да върви с крак, в крак с е, технологическите развития. И ние също така ще подкрепим всички от тези изменения, които насърчават допълнителна мобилност в Европейския съюз и не считаме обаче, че е необходимо да се постигне хармонизиране на схемите за социално осигуряване и социална защита. Смятаме, че системите са различни в различните държави членки и че едно еднаквяване е нереалистично. колкото до единния европейски тест въпроса трябва да бъде обсъден. Бих искал да а, да кажа на нашият а, докладчик, че ние споделяме известни съмнения относно известни а, негови съмнения, по, но има и други изменения, които ще бъдат обсъдени по-нататък и се надявам, че ще имаме конструктивен подход към консенсус. Следващи оратор госпожа госпожа Регнер. Благодаря ви много. Искам само да припомня защо е наложително да има взаимно признаване на професионалните квалификации. Това е ключов въпрос за европейския проект като цяло. Има пречки пред признаването на професионалните квалификации и много от заетите лица са изправени при този проблем или търсещите работа се сблъскват с проблеми за непризнаване на квалификацията им или се наемат на места, които са под квалификацията им. Много неща трябва да се променят. Ето защо трябва да се наблегне на въпроса на европейско ниво, включително в технически план. На 1 май в Австрия най-сетне отворихме пазара ни на труда към източните страни. Повечето от останалите държави членки бяха го направили вече. Чухме за различни неприятни случаи за лица, които имат високи професионални а, нива на квалификация, които обаче не се признават и те поемат по-низко квалифицирани и по-слабо платени работни места. Когато говорим за медицинската квалификация, може би хората разполагат с такава квалификация, но когато говорим за лекари, за високо квалифицирани лица, на тях им се отказва да бъдат назначени, защото не им се признава професионалната квалификация. Въпросът за качеството е изключително важен. На него трябва да се обръща огромно внимание – трябва да гарантираме прозрачност, да настояваме да има професионална рамка в Европа, но взаимното признаване не трябва да води до изключването на лица. И бих приканил докладчика да отчете тези идеи, ние се опитваме да избегнем дъмпинг на заплатите по всякакъв начин. Това вече беше споменато от други колеги. За социалните партньори. Ние не можем да подчертаем достатъчна степен колко важна е тяхната роля тук, да им се даде трибуна да се изразят, Всеки ден те се занимават с практически въпроси, те знаят какво трябва да се направи и ние все повече трябва да отчитаме участието на заетите лица, както и на работодателите. Господин Енгел е следващият оратор. Благодаря. Мисля, че измененията, които са ни представени, наблягат на два аспекта, по които трябва да постигнем съгласие. Трябва да призная, че съм малко раздразнен, защото мога да подкрепя почти всяко изречение на Томас Ман. Това не ме обвърка, що се отнася до моята самоличност, но когато хората са работили в тази област, те имат нужните знания и компетенции, за да работят в тази сфера. Нашата работа конкретно тук е да направим така, че хората, които искат мобилност, не трябва да се основават само на економически аргументи, но трябва да се отчитат и социалните аспекти, достойни условия на труд, социално осигуряване. Това са все аспекти, които трябва да се отчитат. Те трябва да бъдат балансирани. Ако разглеждаме мобилността само от гледна точка на търсенето и предлагането на работна а, ръка, а не да наблягаме на социалните интереси на хората, това а, няма да е добър фон за провеждане на дебата. Заетите лица, потребителите са в центъра на доклада. Трябва да се наблегне на равните права и възможности на заетите лица. Искам да се спре накратко на това, което каза и докладчикът относно това, че не може да подкрепи непременно принципа за равно заплащане за равен труд. Искам да го попитам дали в бъдеще в Европа някой трябва да му бъде позволено да работи в друга страна за по-малко пари, защото идва от Германия или от Испания или Италия. А, мисля, че това не може да бъде сериозната основа, върху която се опитваме да изградим Европа. Ние трябва да наблягаме на качеството. И на последно място, не виждам никаква причина по-настоящем, може има, да има и основания, не знам, да се намали да се намали броя на регулираните професии, що се отнася до правилата за упростено признаване, професионалните квалификации, признаването им в Германия нямат нищо общо често с качеството на хората, често се прибягва до расизъм и ксенофобия. Не бива да допускаме бюрократични спънки, които да поддържат подобни неясни намерения. Ние не искаме да има намаляване на нивото на квалификация. Разбира се, трябва да държим на качеството на най-добрата възможна квалификация в цяла Европа. Нуждаем се от конкуренция, по-добро признаване на квалификациите, за да могат хората да намерят а, своето място. Благодаря. Госпожа Викстром е следващият оратор. Имате думата. Благодаря. Много интересна дискусия. Вижте колко колеги искат да се изкажат по нея. По това можем да съдим, че е интересна. Често говорим за свободата. Свободата на стоките, на услугите, на придвижване, на капиталите, четирите свободи. Но не е ли време да говорим за една пета свобода? Една свобода на знанията. Свобода знанията да текат из цяла Европа без граници. Разбира се, че професионалните квалификации трябва да бъдат признати в държавите членки. В Швеция десетилетия наред сме свидетели на това, как имаме изключително високо квалифицирани а, пекари, и е, шофьори на такси. Защо? Защото това са хора с високо образование, инженери и така нататък, вишисти, които обаче са получили квалификация си в друга държава, идват да работят в Швеция и попадат в един порочен кръг, от който не могат да излязат и макар, че са високо квалифицирани, работят като такива. Трябва да гледаме всичко това от гледна точка на човека. Трябва да зачитаме професионалните и социални умения на хората във всички държави членки. За това всъщност има и Европейски съюз. Очаквам с нетърпение този доклад да бъде прият и се надявам, че и докладчиците и тук и в ИМКО ще излязат с един отличен доклад накрая. Благодаря ви. Мисля много. Е, děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Благодаря, госпожо председател, казва автор господин Карбнок. Благодаря ви за наистина обогатяващия дебат. Аз внимателно си записах всички бележки, които имахте. Ще се опитам да включа казаното от вас в компромисните изменения. Ще работя по тези компромисни изменения в сътрудничество с вас. Сега по отношение казаното господин Енгел и равното заплащане за равна равно натоварване, равна работа. Няма да подкрепя този принцип, защото ми е трудно да си представя, че немските е, менеджери, които работят в Словакия или в моята страна в фабриките за производство на коли, биха приели условия, при които ще им се плаща по чешкото законодателство, а не да няма да имат немски заплати. Ще им бъде доста неприятно да чуят такова нещо. Е, по колегата, показано от колегата от Полша, няма да подкрепя изменение 6 и 9, искам да кажа е, ще имам отрицателно становище по тях. Благодаря, очаквам да работим и в бъдеще. Благодаря. Merci beaucoup. Благодаря много. Така, приключихме с, с прегледа на измененията по точка 11 и ще приемеме доклада на 19 септември. Преминаваме към следващата точка, 12-та точка от дневния ред. Давам думата на Филип Булон относно четвърта директива в областта на дружественото право относно трансграничното предхвърляне на седалища на дружества. Става дума за становище и ние подпомагаме комисията жури. Благодаря, госпожо председател този проект директива за прехвърлянето на седалищата на предприятията. От нас се иска становище. Водещата комисия е Юри. И нашето становище трябва да разглежда по-скоро защита правата на трудещите се при е, прехвърляне на седалището в друга страна. Обикновено става дума за е, големи предприятия. Целта е да се улесни е, този трансфер или това прехвърляне на седалищата за повечето е, предприятия и предимно за малките и средни предприятия е, към, към днешна дата има директива, която да разрешава подобно прехвърляне, но само за европейските дружества или европейските кооперативни дружества, докато нашата цел е да улесним подобно прехвърляне за малките и средни предприятия. Затова трябва да направим предложения, които да бъдат обвързващи, да съдържат обвързващи мерки за защита правата на трудещите се в тези предприятия. Целта освен защитата правата на трудещите се, е, е, да укрепиме вътрешния пазар, да го превърнем в един по-интегриран пазар, улесняващ е, свободното е, придвижване на хора и стоки. Правя някои предложения Е, които имат е, за цел по-активното участие на трудещите се е, в при прехвърлянето на седалищата, т.е. да има разширена консултация с работещите в дадено предприятие, като трудещите се ще трябва да участват в решението и тяхното мнение да бъде взето предвид. Т.е. прехвърлянето на седалището трябва да бъде решено в, по взаимно съгласие от ръководството и трудещите се. В случай на липса на съгласие трябва да има възможност за обжалване от страна на трудещите се и междувременно да се суспендира прехвърлянето на седалището до вземане на решение. Е, след като очертах а, е, а, така основните линии. 20, разгледах 26 внесени изменения, а, е, като някои просто допълват други или ги уточняват. Що се отнася до изменение едно на Вагнер Рямско, няма никакъв проблем. Струва ми се, но ще поговорим за това. Струва ми се, че директивата от 96-та година покрива а, посочени от вас проблем. Много от а, изменения могат да бъдат убедени в а, компромисни изменения и е, смятам, че ще можем да обсъдим тези проблеми с докладчиците в Сянка следващата седмица в Страсбург. Единствено им проблем с изменение номер 26. Просто не виждам защо е, трябва да бъдат снети ограни, съществуващите ограничения. И още едно изменение 19 изменение на господин Хендъл, където става дума за европейските е, предприятия и европейските фирми. В случая не става дума само за европейските предприятия или фирми, но за всички е, предприятия. И е, благодаря предварително на а, докладчиците в сянка и на всички от тези, които внесаха изменения. Ще продължим нашата работа следващата седмица в Страсбург. Благодаря много. Госпожа Викстрем и господин Хендел. Госпожо председател, вътрешния пазар зависи до голяма степен от развитието на фирменото право и тази директива е част от това. И имам известни въпроси, които искам да ви задам. И по-специално изменение 13, проблеми свързани с изменение 13. Вие бихте искали да има компетентен орган, който да извършва надзор на прехвърлянето на седалище от една страна в друга. Става дума за нов орган или този орган вече съществува и е, но без, може и да обясните кой е той в такъв случай. Разбира се, тук се застъпват различни политики за изразични области, които са от ресора на други комисии, като, е, както каза е, докладчик, като водеща е комисия Юри. Е, регламент 4954 е, определя правото на а, регистриране на съответните предприятия. Но но дори при спазване на правилата и може да има известни рискови, известни проблеми за трудещите се. Благодаря, независимо от, че това не е доуточнено, благодаря за извършената работа и искам да, ви, да напомня още веднъж, че това наистина е една крачка напред към по-интегриран единен пазар. Благодаря. Следващи оратор. Ja, либе, liebe Kolleginnen und Kollegen. Господин Енгел. Дами и господа, разглеждайки дружественото право на Европейския съюз, можем да видим, че изглежда се изключва всякакво участие на заетите лица. Трябва да видим какви правила да се отнасят до заетите лица и как да имаме съвместно вземане на решения, съответно с правилата, действащи в коя а, държава членка. Много от измененията се отнасят до статута на Европейското дружество, а не до директивата за сливанията. Защото въпреки сливането, първоначалното дружество продължава да съществува, но под различна форма. За да се избегне участието на работниците, идеята е да се прилагат най-занижените правила, например в страните, където се предлага най-низка защита, като се оставя на страна въпроса за седалището на дружеството. Това означава за някои фирми, че може да възникнат проблеми. Не може да има автоматичен подход. Трябва да видим по какъв начин европейското дружество ще изискванията за Европейско дружество да се прилагат на практика. По член 19 искам обяснение от докладчика. Има подобни структури в Германия. Когато се достигне прага за следващото по-високо ниво за съвместно вземане на решение, Европейското дружество често се създава, което води до затвърждаването на старата система, което не е приемливо. Въпреки, че става дума за лек специалия за Германия, трябва да има права за работниците, които да бъдат гарантирани в случай, че се прехвърли задалището на фирмата, в която работят. Техните права трябва бъдат завишени при вземането на решения след като се създава ново седалище или се прехвърля седалището на фирмата. Разбира се, немската система има определена роля в този пример, но можем да разгледаме нещата и в по-широка перспектива в цяла Европа. Трябва да се съобразяваме с съществуващите реалности, а не да ги игнорираме в някои страни. И така съм се опитал да отрази нещата в изменение 19. -то. Благодаря, госпожа Ренер. Благодаря, госпожо председател. От самото начало бих искала да благодаря на господин Бойон за доброто ни сътрудничество до сега. Оставам с впечатлението, че той желая тясно да се сътрудничи с докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще продължим нашето плодотворно сътрудничество. Като цяло в Европейския съюз ние се занимаваме с въпроси за пазарите и прочие, но трябва да внимаваме. От другата страна на монетата не трябва да забравяме и обществото, и дружествата, фирменото право, където също има строги разпоредби. За нашата комисия е важно участието на работниците в вземането на решения да бъде разглеждано сериозно Докладчикът се опитва да прокара определени идеи, че по-скоро трябва да се наблегне на регламента за Европейското дружество, а не в директивата за сливанията. Сливанията водят до създаването на фирми, които могат да се придвижват свободно през границите. Нови форми от законодателство започват да се прилагат спрямо работниците. Господин Хендъл вече спомена, че става дума и за правна защита, под каква форма ще се прилага тя и какво стои в основата на едно решение за преместване на седалището. Следва и в бъдеще да се ориентираме около статута на Европейското дружество. Има ли други желаящи да се изкажат? В такъв случай давам обратно думата на докладчика. Всъщност, има ли представител на Европейската комисия, който би желал да вземе отношение? Няма индикации за това. Давам думата на докладчика. Благодаря, благодаря на всички, които се изказаха, на всички, които представиха изменения по доклада. Някои от въпросите са, са по-скоро в ресора на комисията по правните въпроси, отколкото в ресора на нашата комисия по заедостта. Предвижда се страната, която е приемаща, да, нейното право да се прилага но ако правата на работещите са защитени в по-малка степен, тогава трябва да се прилага друго законодателство в случай на трансфер. Трябва да се прави разлика между юридическото преместване на седалище или реалното преместване на седалище. Що се отнася до останалите въпроси, мисля, че няма никакви проблеми. Следващата седмица ще проведем среща и се надявам да обсъдим някои от детайлите и да изясним някои от оставащите въпроси. Благодаря. Благодаря. Като се има предвид и дискусията, ще приемем това становище на 19 септември. Така ще бъдем в добро положение да пледираме в защита нашата кауза пред Комисията по правните въпроси. Доста често приемаме становища, след което разчитаме на комисията, която отговаря по същество. Нашите докладчици оказват съдействие, както беше преди. Те трябва да присъстват на разискванията в водещата комисия. Ако искаме да сме сигурни, че нашето становище euh, Извинете. Но? No? maintenant. Alors là, la technologie me dépasse. Да, това е то техниката. Сега иска парола. Voilà, censure. Euh, donc je vous le disais, à force de jouer avec ces petites machines, on se fait piéger. И така. Казвам, че много е важно докладчика по становище да се срещне с основния докладчик, заедно с докладчиците във всяка евентуално, за да има полза от становището, което изготвяме, изготвяме тук. Мисля, че разполагаме с три седмици, което ни поставя в добра ситуация да бъде сгласувано едно добро становище. Приключваме по тази точка от дневния ред е, и преминаваме към 13-та точка, която се отнася до разглеждане на изменения по проект на становище, изготвено от колегата Франк Енгел за процеса за взаимна оценка на директивата за услугите. Става дума за становище за комисията ИМКО. 21 предложения за изменения бяха представени. Госпожа Мора, доколкото разбирам, замества докладчика по становище. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да извина колегата Франк Енгел, който е в Полша в момента и не може да вземе думата тук пред комисията. Както казахте, това, това проекто становище ще бъде разгледано от ИМКО. Бяха внесени 21 изменения и бе постигнат един компромис за изменения 4 и 5 параграф първи са с потенциала за създаване на работни места в сферата на услугите. Бе, днес ще се внесе устно изменение. Би трябвало да бъде внесено устно изменение по изменение 8 от госпожа Гирлинг, за да да се замести в някои държави членки, не само на университет, Мисля, че това няма да създаде кой знае какъв проблем. А, инака имаше много а, конструктивни обсъждания между а, докладчиците и по принцип. Президент, се ce que je voulais dire pour Bien. Alors, euh, je comprends. От името на господин господин иска думите и господин, госпожа Сиркас. Господин Сиркас. Е, eh, Благодаря. Съвсем накратко от името на Кинга Генц. която е извън Брюксел и няма как да вземе думата. Тя ми даде бележките си, така че аз мога да се изкажа от нейно име. Социалистическата група би подкрепила тази инициатива. Това е една значима инициатива и смятаме, че процеса на оценка на директивата на, за услугите, не бива да забравяме, че това е сектора, който създава най-много работни места в Европа. Ето защо е изключително важно да се действа много бързо по този въпрос. Фирмите разбират, че тъй като те са на вътрешния пазар, те трябва да започнат да зачитат социалното законодателство, както и законодателството за защита на потребителите. Удовлетворени сме от преговорите до момента, но не мога да кажа, че сме напълно удовлетворени, тъй като излязохме само с три изменения, не сме си поставили много високи цели. Господин Енгел обаче, докладчикът, като че ли не отговори на нашите изменения 14 и 16. Искаме едно обяснение защо не ни харесва нашите предложения. Каза, че няма да ги приеме, но не ни обясни защо. 14-то изменение подчертава факта, че съвместната информация би трябвало да бъде подсилена по въпроси, които са свързвани с опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд. Много е важно това. 16. Необходима е една прозрачна рамка, която да дава възможност на лицата, които не спазват законодателството, да е, отговарят за това, което правят пред е, потребителите. Така че, ако искаме, искаме някакъв отговор от нашия докладчик, защо не харесва нашите предложения за изменения, защо не може да се направи компромис по тях, то ще бъде много полезно, тъй като имаме нужда от такъв компромис, ако а, искате да гласуваме изобщо за този доклад. Макар, че мисля, че бихме могли преди следващото задание да достигнем до съгласие. Благодаря. Аз ще говоря от името на господин Кройцман, който, за съжаление, не може да бъде днес тук с нас. Ще изразя част от неговите бележки. Той има много бележки и то крайни по тази директива. Както казах, аз ще посоча само някой от тях. Господин Кройцман е предложил изменения смята, че този доклад е много добра база за преговори от тук на сетне. Е, този процес на взаимна оценка на директивата на услугите е много важен инструмент за довършване на вътрешния пазар и за насърчаване на растежа, създаване на работни места в Европейския съюз. Е, това се вижда и в факта, че услугите всъщност е, са водещи при създаване на работни места – 20-то изменение. Той подчертава, че като един от основните двигатели е, за създаване на работни места, както и най-засегнати е, на такива непропорционални изисквания, са точно средните доставчици на услуги. Доставчиците на услуги и малките и средни предприятия би трябвало да могат да извлекат максимална полза от правата си на вътрешния пазар и затова господин Кройцман приветства факта, че Европейската комисия ще оцени ефикасността на тези инструменти. Освен това, колегата е съгласна с госпожа Гюнц, че е изключително важно за прилагане на директивата да има такива пунктове за един обмен на мнение и трябва да бъде ясно а, тяхното функциониране. По 18-то изменение той е съгласен, че права, пенсионните права на работници трябва да бъдат защитени, но пък синдикалните права, според него условията на труд, трябва да бъдат обсъдени на ниво държава членки. Затова групата АЛДЕ ще иска а, разделено гласуване по този въпрос. И накрая, господин Кройсман не е съгласен с въвеждането на клауза за социален напредък, която се изисква в 21-во изменение. Основните права, според него пък и според мен, вече са достатъчно добре защитени в клаузата, на, извинете, в хартата за основни права на Европейския съюз. Затова от името на господин Кройцман и от мое име искам да ви благодаря за вниманието. Благодаря. Е, мадам Моран, Госпожа Моран, ще отговорите ли на забележките от името на докладчика. Госпожо председател, взех си бележка за казаното от колегите. Ще предам точните забележки по измененията на докладчика, но в крайна сметка нито, нито, нито докладчика, нито докладчиците сянка са тук, така че е, ние помежду си можем да бъдем да се споразумеме много бързо, но при всички случаи не замествам докладчика, така че ще му предам точно казаното тук. Благодаря, госпожо председател. Така, това няма обаче да ни попречи да гласуваме понеделник, така че се надявам, че от, е, до, до понеделник ще бъдат решени спорните въпроси. Сега минаваме към точка 14 в дневния ред с леко закъснение и се извинявам на а, колегите. А, гласуваме доклада на Фредерик Дарден, Европейската... А, не, извинявайте, извинявайте. Всъщност отложихме това гласуване, така че преминаваме към точка 15. Бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Наш докладчик е госпожа Харкин. Ще гласуваме е, нейния доклад. Sur euh, le paragraphe 2. Параграф 2, изменение 2 на Шротер и Корнелисън. Гласуваме две части. Първо, първа част с устно изменение. А, просто заличаваме думата for и гласуваме цялото изменение без prevention and пред, предотвратяване и. За, против. Кой е за включване на тези думи? Против. Въздържали се. Нека да проверим все пак по електронен път. А, всички ли имат карта за гласуване? Госпожа Рения, картата ви у вас ли? Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 11 за 18 против. Отхвърля се. Параграф 4. Изменение 3 с устно изменение. кое е за а, тек... днесените промени в изменението? Да, против. Пак ще проверим. Имам чувство, че го отхвърляме, но нека все пак да проверим. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. За 10, 18 против, отхвърля се. Изменение 4 с внесено устно изменение. Кой е за? Господин Каза. Аз се противопоставям на това устно изменение. Добре, значи гласуваме изменение 4 в първоначалния му вид. Кой е за? Става дума за устно изменение. Против. Изменение 4 се приема. Изменение 5 след параграф 4 за против въздържали се приема се шестия параграф шесто изменение с устно изменение. Има ли някой да се противопоставя на внасянето на устно изменение? Не. За, против, въздържали се, приема се. Осми параграф, седмо изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение на Шрюдер е Корнелисън за против, въздържали се, отхвърля се. Девети параграф, девето изменение на докладчика за против, въздържали се. Приема се 12 параграф десето изменение на госпожа Харкин, с което този, това изменение трябва да влезе след шестия абзац. Изменение 10 приема се. Параграф 10, изменение 11 за против въздържали се приема се. Параграф 12 11 изменение 12, две части, първа част, Тоест, до а, избягване на отговорност, кой е за, приема се и втората част за против, въздържали се, отхвърля се. След параграф 11, изменение 13, същите автори, кой е за, против, въздържали се, приема се. 15 параграф, 14 изменение за против, въздържали се, приема се. съображение 11 изменение. Едно, ако не се лъжа. Чакай сега, извиняйте, трябва да обясна как съдат нещата. Извинявайте, че вземам думата сега, но става дума за работата на работната група. Разбира се, аз а, а, уважавам работата на работната група ФЕМ, но а, или за фонда за приспособяване към глобализацията, но в крайна сметка по-важна е работата, свършена от нашата комисия. За това предложих да гласуваме против това изменение. Чакайте, че обърках всичко. Става дума за 11-то съображение, предвид и така нататък, специалната работна група по фундация. Не, в крайна сметка, важно, важно е какво е свършила нашата комисия, а не работната група. За това е, предлагам да не гласуваме това изменение. Просто предлагам да заличиме а, Да, просто ви моля да гласувате моето изменение, което съдържа предложение за заличаване на това позоваване. Можеме да, да, да направим устно изменение, може би, но все пак да кажат експертите. Пред, е, пред, да пише, примерно да запише предвид е, обсъжданията в комисията. Тъй като гласуваме се питам дали другите не могат да се изкажат как а, и защо или не, и дали трябва да се одобрява определено изменение, докато се гласува. Поред мен не може така, защото всички всички други докладчици би трябвало да имат тази възможност да обясняват своите изменения, които са направили. Абсолютно съм съгласна с вас, за това ви давам думата и искам да знам какво мислите по въпрос. No, la mia posizione чисто и просто. Сега не искам тук някакъв дебат да излиза по време на, на, на гласуване. Не смятам, че е правилно по време на гласуване да имаме изразяване на становища по всякакви видове изменения и да чуваме вашето становище. Вие го правите, вие сте председател. Аз се питам, вие като председател го правите, дали няма да дадете и на другите възможности. Трябва да има равни възможности. Чисто и просто това искам да кажа. Да, аз точно това искам да направя и за това се обръщам към вас, защото считам, че този доклад е важен. Обменихме много мнения, становища, информация по имейли и тук в комисията трябва да се обясним. Не, това не ни, се, не ни се случва за пръв път. Има и много други доклади, по които така сме работили. Госпожа Харкин, която е е, автор на доклада, да каже какво мисли по въпроса. Не се ползва микрофон. Is that okay? Yes. Perhaps there's a message. Чувате ли ме сега? Явно имаше скрито послание в това, че не ми работи микрофона. Да, чух вашите обяснения. Превода, който получих е, че всъщност е, имаме възможност да изразим своето становище, но госпожо председател, не разбрах каква беше грешката тук и няма никакво пояснение преди това. Така че според мен е много късно въобще да се променя нещо, което вече е решено. Аз съм съгласна да следвам списъка за гласуване, който съм получила. Благодаря. Е, е. Всъщност, моето предложение беше да внесем изменения и да се позовем на работата на комисията по заетост, а не на работната група. Ако не сте съгласни, аз оттеглям изменението си и се придържаме към първоначалния текст, госпожо Токларчик. Госпожа Харкин. Име. Благодаря. Възможно ли е на този етап да постигнем съгласие да споменем и двете или ще е прекалено? qu'il y a une opposition à ce que nous renvoyons. Съгласни ли сте в цитат 11 да включим следното предвид обсъжданията в комисията по заедостта и нейната специфична работна група по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Госпожа Моран. Госпожо председател, не смятам, че можем да приемеме подобно предложение, защото сме стигнали до края на гласуването. Аз много, аз, съм, аз работих и съм член на тази работна група, но после като виждаме какво става на плен, в пленарна зала, всички доклади, които са подготвени от тази работна група, а, а накрая комисията е, по бюджетите си приписва заслугата за тези доклади. Така че считам, че не, не трябва да наблягаме на ролята на е, комисията по заето, защото сами си проиграваме козовете. Не, аз всъщност е, ви предлагам едно изменение, което посочва и засилва ролята на нашата комисия. Може би е, наблягам прекалено много на процедурата, но, както каза и докладчика, в крайна сметка ние е, не можем да се, да се позоваваме на неофициална парламентарна инстанция или орган, докато нашата комисия е, е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 Не считам, че трябва да обсъждаме този въпрос по средата на гласуването, госпожо председател. Не може ли просто да гласуваме на първоначалното предложение, защото изглежда има мнозинство против направеното от ваше предложение? В такъв случай оттеглям изменението си и няма да го гласуваме. Сега гласуваме окончателния текст. Електронно гласуване, добре. А, започнете гласуването. Гласуването приключи. 27 гласа за, 1 глас против, 1 въздържал се и поздравяваме докладчика. А сега минаваме към точка разни, няма разни. Така така че ще продължиме в понеделник в Страсбург в 19 часа, където ще се проведе.